So can we start, concentrate on the last point, uh, the macro assi uh, financial assistance to the Hashemite Kingdom? Преминаваме към следващата точка – макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания. Думата има госпожа Нейц. Господин председател, колеги, докладчик съм по проекто становище на нашата комисия – изготвено по доклада на Комисията по международна търговия. Бяха внесени общо 20 изменения от колегите тук в комисията. Благодаря им за извършената работа. Приемам повечето от тези изменения, с изключение на 14-те внесени от колегата Стасен от ПВВ в Холандия. Не мога да приема нейните изменения, тъй като те са изцяло негативни. Единственото и предложение е изцяло да се откажем от предоставянето на каквато и да е помощ на Йордания, вероятно за да я санкционираме за това, че мюсюлманска страна. Ще оставя колегите от Комисията по бюджет и Комисията по международна търговия да обсъдят всички практически аспекти, свързани с финансирането. Те, разбира се, са важни, но що се отнася до компетенциите на нашата Комисия по външни работи, мисля, че е особено важно да предоставим в този труден момент финансова помощ на Йордания поради две причини. Първо, Йордания по силата на импулсивно решение, извинете, по силата на инициатива, на спонтанна инициатива е в процес на значителни политически реформи против нагласата на широката общественост, която е за запазване на статуквото. Мисля, че в бъдеще ще е добре да подпомогнем този преход. До момента той до голяма степен е мирен, което също е много важно. Второ, Йордания е страна, приемаща огромен поток бежанци от Сирия, причинено от конфликта там. Това оказва огромен натиск върху Йордания, демографски и економически. Можете да си представите също така, че широката общественост в Йордания не винаги много радушно посреща бежанците. Въпреки това, компетентните органи в Йордания правят всичко възможно да подпомогнат сирийските бежанци. Властите в страната се нуждаят спешно от финансова подкрепа, за да продължат с тази своя работа. Затова мисля, че трябва да приемем моето предложение да подкрепим проекто споразумението. Председателят благодаря. Сега думата имат колеги, които желаят да вземат отношение по текста. Няма такива. Сред нас е и представителят на комисията, който може би би искал да каже няколко думи. Господин Темпрано Аройо. Благодаря, господин председател. Първо позволете ми да благодаря на вашия докладчик, госпожа Нейц Утенброк. Благодаря и за подкрепата. Напълно споделяме нейните виждания. Положението в Йордания се влушава. Има две причини, поради които трябва да се предостави финансова помощ. Първо, положението в Сирия и задълбочаващата се нестабилност на Синайския полуостров спряха доставките на газ от Египет към Йордания. Егип... Йордания бе принудена да замени природния газ от Египет с внос на скъп нефт. И това се отрази върху фискалния баланс и текущата сметка. Дефицитът по текущата сметка е 18,5%. 10% е дефицитът по БВП, като се изключи безвъзмезната финансова помощ. Много е важно Европейският съюз да прояви отговорност и да подкрепи Йордания финансово в този важен период на преход. Ще се спра по-конкретно върху изменение 5, в което се излагат критериите за допустимост за финансиране за Йордания. Отчита се също, че трябва да подпомогнем демократичната и економическата стабилност. Те се залагат като критерии за допустимост но всъщност това не е критерий за допустимост, като се има предвид съвместната декларация на парламента и на съвета. Критерий за допустимост е фактът, че страната е в обхвата на европейската политика на добросъседство. Има едно изменение, в което се визира и кралят. Не мислим, че е много уместно да се прави препратка към конкретна институция в този текст, но това е по-скоро една дребна бележка. Мисля, че трябва колкото може по-бързо да постигнем споразумение по това досие, за да пристъпим и колкото се може по-бързо към предоставянето на помощ. От части една от причините за предоставянето на помощ е кризата свързана с бежанците, която се отразява неблагоприятно върху дефицита в Йордания. Но помощта трябва да се разглежда и в по-широк контекст, в контекста на помощта, която предоставя Европейският съюз на целия регион. Благодаря. Няма колеги желаящи да се изкажат. Ще гласуваме по проекто становището на заседанието на комисията ни на 10 октомври. Това бе последната точка за днес сутринта. Желая ви добър апетит. Ще се видим отново след обед.